да е член на политическата група Европа за свобода и демокрация. От е, политическата група на социалистите и демократите разбрах, че госпожа Франческа Бареко ще бъде член на комисията по бюджетен контрол. Има ли възражения? Няма. В такъв случай и тази номинация е потвърдена. Следната писмена декларация е подписана от мнозинство.